So, going to start and resume. Предлагам. The first point for, for this morning. Продължаваме с общия дебат. за освобождаването от отговорност Аз съм докладчик. Ще премина на френски за коментарите за освобождаването от отговорност. Euh, и така трябва да освободим от, от отговорност Генерална дирекция климат, околна среда и здравеопазване, както и пет е, агенции. ЕА, ЕМА, ЕК, ЕФСА и ИСДС. Става дума за финансовата година 2018 година. Знаете, че освобождаването от отговорност се извършва две години по-късно. Сметната палата, на, сметната палата валидира сметките на петте агенции. Смята, че сметките са надежни, така че това е един елемент, който трябва да имаме предвид. Сметната палата насърчава все по-интегрирана дейност на различните агенции, защото по този начин се работи по-ефективно и се спестяват средствата на данекоплатеца. Като пример е посочено, че е, ЕМА, ЕФСА и ECDC са работили съвместно по антимикробната резистентност, докато е, другите са работили по заместване, намаляване и облегчаване на тестовете върху животни. Сега, самите, самите агенции посочват, че някои от техните дейности е трябвало да бъдат забавени или просто изоставени предвид намаляването на ресурсите и това е с първо в пълно противоречие с нашите желания да постигнем един адекватен за постигане на целите бюджет. Е, така че предлагам ви да освободим от, от отговорност всички агенции за 2018 година. Колкото до комисията, позволете ми да се спра на дейностите на Генерална дирекция климат и да е, посоча е, една, един проблем. Искам да чуя какво мисли самата комисия по това. Става дума за резерва, която съществува от 2010 година и която е свързана с проблемите, проистичащи от системата за търговия с емисии. Все още не са решени проблемите. След няколко дни ще получим допълнително предложение, свързано с зелената сделка или курс, това ще, ще се свържи по е, очакван начин с е, е емисиите. Така че не можем един толкова важен е, пазар на е, емисиите да бъде зависим от е, информация проблеми, свързани с информатиката и информатичните технологии. Второ, а, недостатъчното докладване на така нареченото включване на климата във всички политики. Climate mainstreaming. Позициите трябва да бъдат много по-ясни, за да видим какво се променя в течение на времето и какво не. Е, нямаме подобна информация за момента. Ще работиме с комисията по бюджета по въпроса. за, заедно с комисията ще трябва да работиме за съчетаване е, целите на зеленият курс с тези на споразумението от Париж. Тоест, трябва да имаме една много по-подробна разбивка, за да е, разполагаме с е, точна информация, за да можем да бъдем, когато е необходимо, и по-критични. Очакваме от комисията да получим необходимите документи, които да ни се предоставят от комисията. Разбира се, не само ние, а и другите бюджети, и е, другите комисии, като комисията по бюджета, бюджетен контрол и така нататък. Е, това въжи, разбира се, за климата, но въжи и за биологичното разнообразие, и други аспекти. Е, обсъдихме въпроса по време на гласуването днес. Не можем да имаме пазар на а, е, въглеродните емисии, който да, е, да не е сигурен, който да бъде уязвим. Така че аз по, по принцип бих искал да а, е, освободим от отговорност всички заинтересовани институции, но привличайки вашето внимание върху тези два, а, две точки. Сега ще дам думата на представителите на съответните политически групи. Господин Полчак, е прав. Благодаря. Аз съм съгласен с вас. Подкрепям вашето предложение за освобождаване от отговорност на агенциите и комисията. Трябва да отбележиме удовлетворение за начина по който комисията е разходвала е, ресурсите на е, европейските граждани. Разбира се, има и възможност за усъвършенстване на цялата процедура. Що се отнася до Генерална дирекция ЕНВИ, околна среда. Е, за програма Лайф отбелязахме много големи закъснения при изплащанията, много повече, отколкото през 2017 година. Е, също пак за програма Лайф, е, струва ми се, че трябва да се преразгледа според мен е цялата е, структура на генералната дирекция и да се излезе с препоръки относно нейното преструктуриране. Колкото до генерална дирекция климат, абсолютно сте прав. Но нека да кажа няколко думи за генерална дирекция здравеопазване или обществено здравеопазване. Е, процент процента на грешките не надвишава 2%, така, така че можем да бъдем удовлетворени. Сметната палата също, също така подчертава, че в около 90 и 8% от случаите разходите са извършени редовно и законно. Но тук също има известни закъснения при плащанията. Можем да препоръчаме известно, е, така, известна ефективност. Що се отнася до Европейската агенция за околна среда? Тази агенция е от ключово значение за, цял, за целия Европейски съюз. Тя също така е мост с трети страни и същевременно е, и вие подчертахте, и Сметната палата е подчертала, че а, е, агенцията а, е, се сблъсква с недостиг на ресурси и това е довело до намаляване на дейностите, още а, а от друга страна имаме е, много повече предизвикателства, пред които сме изпре, изправени. Така че ние трябва да искаме увеличение на средствата за тази агенция. А, е, мисля, че това въжи и в крайна сметка и за всички агенции, защото те биват натоварени с все повече задачи, а същевременно е, средствата или с равни на а, тези, с които са разполагали през предишните финансови и бюджетни години или дори се са намаляват. От друга страна, знаем, че лекарствената агенция ще ще трябва да премести седалището си от Лондон в Амстердам. Разбира се, това се отрази на цялостната дейност на агенцията успяхме или успяха по-скоро да извършат това преместване в в рамките. Някои обаче работни места все още не са, някои длъжности все още не са запълнени, тъй като някои служители не са пожелали да продължат договорите си. Това преместване е, бе наложено от е, предстоящият е, Брексит. И може би сега, сега, сега, е, сега е момента да препоръчаме на тази агенция и на друга агенция е, малко повече прозрачност, малко повече ефективност. Ще излеза с няколко малко изменения, но в заключение искам да подкрепя вашето предложение за освобождаването отговорност на агенциите и Европейската комисия. Госпожа Бенова. Благодаря. Господин председател, ще предлага на Словашка. С погляду скупини socialistov a demokratov má výkonnosť ефективност децентрализация. decentralizovaná. Е и така. Тези пет агенции са много ефективни, ние сме доволни. Бюджетите са управлявани много внимателно. Агенциите получават все повече задачи и на този фон трябва да се каже, че бюджетното подплатяване на тези агенции не е достатъчно. трябва да се концентрираме, когато отпускаме бюджетите и одобряваме бюджетите за агенциите, трябва да се концентрираме върху добавената стойност на агенциите. Те подкрепят вземането на решения в Европейския съюз. Те трябва да могат да вършат работата си адекватно и трябва да кажат, че през 2018 година вниманието към тези агенции нарасна много. Те играха много важна роля. Това е отразено и в социалните медии. Радваме се, че не са видени сериозни проблеми при агенциите. Надяваме се това да продължи и в бъдеще. Надяваме се да се постигне целта за полова равнопоставеност при агенциите. В някои агенции има даже повече жени, отколкото мъже. Ние ще направим допълнителни предложения. Последния път моето предложение бе взето предвид, за увеличаване на финансовите средства за Агенцията за околна среда. Така могат да се създадат повече работни места. Това би трябвало да послужи за пример и за следващите и за другите агенции. <clears throat> От становището става ясно, че може да освободим от отговорност комисията и агенциите за 2018 година. Благодаря. New, no speaker. И така, от името на зелените, госпожа Паулос, благодаря за проектостановището. Моите колеги вече казаха, че може да дадем освобождаването от отговорност. Парите на дъгнокоплаците не са прехосани. Това е основното заключение. Ще се спра на някои аспекти за комисията. Целта от 20% за климата не е постигната. Бих искала тази цел в бъдеще да бъде постигната. Освен това, ние би трябвало да заострим тази цел, ако искаме да се справим с предстоящите предизвикателства. Така че комисията трябва да положи повече усилия. Сега за отделните агенции. И господин Хансен от ДК беше тук. Той ни разказа за задачите на Агенцията по химикалите, <clears throat> за допълнителните проверки, които трябва да правят. Мисля, че агенцията ЕКА поема голяма отговорност както за потребителите, така и за служителите. Те са в трудна ситуация. Естествено, те, това са агенции, които се финансират от такси, но ние не знаем колко такс, колко, какъв ще е обема на таксите в, на приходите от такси в края на годината и е много трудно да се планират човешките ресурси. Може би трябва да има конкретен бюджет за агенцията по химикалите, а пък приходите от такси трябва да се вливат в европейския бюджет. Това ще улесни планирането. На следващо място тези заявители, които не отговарят или не спазват изискванията, би трябвало да плащат по-големи такси, защото това отежнява работата на агенциите. Сега за ЕФСА, Агенцията за безопасност по храните. Много от гражданите са загрижени за безопасността на храните. И аз мисля, че ЕФСА има огромна отговорност за сигурността на нашата храна. Затова те трябва да правят независими оценки и доклади. Казва се, че двугодишният период на охлаждане е прилаган, но процентът от 25%. Този прак е проблематичен, защото а, дори и при неговото спазване някой експерт все още може да бъде оценен като независим и въпреки това е, експертите може да имат финансови отношения с сектора. Така че важно е да има истински независима оценка, така че да няма рискове за околната среда и за потребителите. Сега за ЕМА, е, Агенцията по лекарствата, моите съболезнования. Те трябваше да понесат тежестите на Брексит, както се каза вече. Освен това, те имат много сериозна задача да се борят с финансово силни компании. Имаме случая с различни лекарства, изследвания и проучвания, които не са прозрачни и ЕМА трябва да води съдебни дела понякога, така че тя трябва да е подкрепена от комисията. Сега, що се отнася до СДС, агенция, Центъра за профилактика и контрол на заболяванията, има проблем, че 96% от членовете на борда не са подали декларация за конфликт на интереси. Това не би трябвало да е така. Сега за Агенцията за околна среда ЕА. Аз съм лицето за контакт и трябва да кажа, че целта на тази агенция е постигането на устойчивото развитие на околната среда. Те имат всякаква информация и данни. И аз по време на коледната вакансия ще разгледам тяхната страница, за да разбера какво всъщност те наистина правят събирането, оценката на данни, оценката на околната среда и, и наличието на, на данните, тато, те данните ще се увеличават, особено с зелената сделка. Те, тази агенция ще трябва да даде прогноза не само за устойчивостта на околната среда до 2020 година, но и след това. Ще има съкръщение на ресурсите, на човешките ресурси. И аз се чудя как ще, е, тази агенция ще се справи с повече задача при намаляване на човешките ресурси. Може би тук ще ни трябва да помислим за един устойчив бюджет за тази агенция също. Ще предоставя своите изменения в съответен вид в последствие. Добре, други колеги които да искат думата. Комисията ще започнем с Генерална дирекция Клима и здравеопазване. Благодаря, господин председател. Аз съм от Генерална дирекция Климат. Благодаря за предложението за освобождаване на, от, от отговорност на генералните дирекции и съответните агенции. Що се отнася до е, схемата за търговия с емисии, е, всички ние знаем, че ако искаме да имаме европейски въглероден пазар, тази схема трябва да функционира добре. 8 <clears throat> милиарда евро общия бюджет 18 милиарда. Also in terms of uh, value, it op- Извинявайте, 18 милиарда е правилната цифра. Ам, тук са заети борсите. Това е една много сложна система за управление. Ние се опитахме да управляваме и да подобрим тази система на ежегодна и ежедневна база. Работихме с службите на комисията. И последният план е, че трябва да направим нова оценка на риска. Ние направихме такава оценка през 2018 и 2019 година и установихме, че системата не е сигурна от гледна точка на IT по отношение на хардуера при трансфера на серверите в Люксембург, в Люксембург все още има проблеми. Правим всичко възможно за преодоляване на дефицитите. По принцип това е инструмент, който е важен за цялата комисия. това е инструмент, който създава пари. Е, квотите се продават и могат да бъдат използвани за бюджетни приходи. Това ще ни доведе пари, които може да бъдат инвестирани в климатични мерки, в иновация. Ако искаме до 2015 година да сме една въглеродно неутрална економика. Така че тази система за търговия с емисии е много важна. Ние мислим за нови модели. Не знае на къде ще тръгне, тръгнат размишленията, що се отнася до резервата ние не знаем дали тя ще остане или ще бъде премахната в доклада 2019 година. Не смятам, че това ще се случи, т.е. че тя ще бъде отменена. Ние знаем колко сериозен е въпросът. Много добре го осъзнаваме. Сега за за климатичните мерки във, всеки вид законодателство. Ние добавихме 10 милиарда евро за тази цел. Това е много необходимо за справяне с климатичните промени. Както знаем, зелената сделка е приоритет на комисията. Както казах, е, климатичните мерки климатичните е, мерки от, и целта от 20%. Ние не сме я постигнали само с 0,3%. Ние знаем, че трябва да завишим амбицията си. Може би до 25% или над 25%, но за тази цел трябва да имаме по-добри мерки за докладване и наблюдение. нямаме достъп до информация програма про програма и разходите за отделните програми. Нямаме за момента тази информация, но ще я имаме. Цялата концепция за зеленото докладване и зеленото бюджетиране, това е хубава за нас концепция, защото зеленото ще включи и селското стопанство, транспорта, околната среда, всичко. Така че зеленият аспект е много важен и за да го включим в нашите програми, се надяваме на сътрудничество от ваша страна. Thank you, Mr. President. I will uh, continue um, without covering... Uh, да, аз, <clears throat> аз ще продължа, без да повтарям вече казаното от колегата от Генерална дирекция климатични действия. Искам накратко да се спра на програмата LIFE, която се управлява от нашите две генерални дирекции съвместно и подкрепя програми за устойчиво развитие по места – Имаше бележки за забава в плащанията по тази програма, но те далеч не означават, че програмата не действа, а означава, че определени бенефициери получиха по изключение плащанията по-късно но това означава не повече от 2-3-4 е, дни, не повече. Важно е да се държи сметка за това, докъде сме стигнали с е, програмата Live сега в сравнение с предходния регламент. Приключваме с предишния цикъл, а и от опита си през 2018 година установихме, е, че е, именно сега се постигна е, върха на процеса на прехвърляне на персонал от Европейската агенция за МСП към програмата LIFE, защото именно те го управляват. Именно това може да обясни някои трудности и недостигането на поставената цел е, от 20% само с 0,3%. Приключваме с по-старите програми и действия по места и същевременно чрез е, Европейската агенция за МСП е, започваме да работим в по-широк мащаб в активно взаимодействие с участниците участващите страни. Високо ценя и, за, и думите ви за Европейската агенция по околната среда. Това е ключов стълб в докладването за състоянието на околната среда и климата. За комисията и ценен източник на екологични и климатични оценки, пред... Що се отнася до бюджета за 2020 година, искам да ви уверя, че той ще бъде пълноценно използван за изпълнение на зеления курс. Всички генерални дирек... дирекции в комисията работят много усилено за постигане на целите. Разбираме и проблемът с Европейската агенция по химикалите тази агенция разчита на приходите от а, такси и затова не е устойчиво финансирането му. Е, ето това е причината, поради която когато се възлагат нови задачи, те трябва да бъдат е, ресурсно, включително и финансово обезпечени. Стремим се без увеличаване на щатните бройки е, да изпълняваме и новите задачи, но се нуждаем от подкрепа. Благодаря. Благодаря Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителя. Благодаря. Преди всичко искам да ви благодаря за проектостановищата, които освобождават от отговорност комисията и децентрализираните агенции. Що се отнася до програмите за безопасност на храните и другите програми, за които отговаряме, те се реализират изцяло. Стремим се винаги да ги из... изпълняваме правилно. Що се отнася до забавянето на плащанията по програмата за безопасността на храните, през тази година взехме мерки за своевременно изплащане на средствата и можем да се похвалим с по-добри резултати за 2019 година. Що се отнася до агенциите, за които отговаря нашата генерална дирекция, това е Агенцията по лекарствата, Европейския орган по безопасност на храните и по заболяванията – Мога да кажа, че е, ние се стремим е, да работим максимално и много се радваме, че е положителен доклада на Европейската сметна палата и за трите агенции. Ще продължим да работим и така, за да можем максимално да оползотворим наличното и да постигнем възможно най-добрите резултати. Благодаря. Следващите стъпки са да обявя графика. 10 декември е крайния срок за внасяне на предложения за изменения. В парламентарната комисия ще се гласува на 20-21 е, януари. Е, в е, комисията КОНТ на 19 и 20 феврари с оглед на гласуването през втората мартенска сесия в пленарната зала. Много ви благодаря. Um, Започваме с следващата точка от дневния ред и се налага да напусна заседанието, но ще имам заместник и така Европейска година на по-зелените градове 2021 е година. Кристел Шалдемозе има думата. Благодаря. Това е едно досие от предишния мандат където се опитахме да поощрим и да започнем една инициатива Европейска година за зелени селища. Ние бихме искали да подкрепим неправителствените организации, които съществуват. По-зелени градове. Това е нашата инициатива. Е, то тази инициатива е в много добър унисон с приоритетите на комисията. Ние искаме да се съсредоточим върху е, градовете. Има чудесни инициативи, които могат да се проведат в е, градовете. И за нас е много важно да направим този зелен преход, привличайки гражданите и към, към тази инициатива, към този дневен ред. Може да им поканим, покажем много какво могат те самите да направят. За това бихме искали да имаме тази година на европейските зелени селища и градове. Трябва да планираме много добре нашите мерки ако искаме да използваме всички, целият капацитет, който имаме на разположение за периода 2020-2022 година. И така повече залесяване в градовете, повече грижи за горите, повече иновации. Бихме искали гражданите да се ангажират повече в залесяващи дейности в градовете, в които живеят културни мероприятия, които също да допринесат за озеленяването на градовете. Имаме и желание да осветлим в последствие всички мерки, които градовете ще предприемат за озеленяването си. Излизам от е, обичайната си роля в секретарията и давам думата на следващия оратор. Вероник Триеленуар. Аз съм Вероник Триеленуар. Но много често ни бъркат. Така че просто вече съм свикнала и аз с това. Бих искала само да наблегна на това, че големите градове, голем, метро, метрополите са, са отражение на цялостната европейска политика заболяванията, свързани с градския начин на живот, замърсяването и така нататък, са много по-чувствителни и засилени. За това е необходимо политиката за зеления курс да навлезе първо в големите градове и метрополи и да бъде разпространено. Да, сега давам думата на госпожа Паулос. Да, благодаря ви за възможността. Е, ще мина на немски. Ана, ein bisschen... И така, бих искала да, да разкажа за какво мислих, когато се занимавах с тази концепция. Аз съм от един град, който през Втората световна война бе разрушен до 70% и който бе възстановен през 50-те години, така че добре да минават през него коли. Това е един доста сив град. И истината е, че аз много се наслаждавам, когато съм извън този град, да съм в градове, където има много зеленина. Освен това се занимавах и с темата биоразнообразие – в Германия има една хубава идея за биоразнообразие, в която участват и общините. Разбрах, че площите, градинските площи в Германия са повече като обща площ от защитените територии по Натура 2000. Затова мисля, че инициатива, опазваща биоразнообразието и в градовете, ще е една много разумна инициатива. Знаем за ролята на пестицидите, знаем за това, че отделните области могат да бъдат обвързани като биотопи в Северен Рейн, Фалц, има малко, малки разпокъсани зелени площи, които могат да бъдат облагородени като биотопи. Самите общини подемат тези инициативи и с удоволствие биха се грижили, поддържали, косили тези зони. тези инициативи на общините са все по, стават все по-важни на фона на климатичните промени и кризи, на които сме свидетели. Мисля, че това за всички нас е една добра възможност за озеленяване на градовете. Merci, Monsieur le Président. Euh, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. озеленяването на градовете е в, крайна, е в, крайна, в крайна сметка с абсолютно необходимо и справедливо, защото в 9, края на 19 век сме свидетели на екзот от селата, и разрастването на градовете около при промишлеността, около доменните пещи и стомано А, тогава градовете просто са се разраснали прекомерно и може би сега е крайно време да свърнем на, градо, на градовете техното човешко измерение. Това може да защото в тези градове е все по-трудно да се управляват водите, отпадъчните води, транспорта. Така че необходимо е да направим всичко възможно, за да върнем хората в селските региони, те да придобият човешки облик, за да се престане прекомерното и нечовешко разрастване на градовете господин Хосик. Не, е, войната разруши нашите градове в Централна Европа, както е, каза преждеговорившата за своя град. 40 години комунистическо управление сториха това. Сега са необходими промени и тези промени – имат съществено значение за оцеляването в извънредното положение във връзка с климата и биоразнообразието. Въпросът е как градовете, надявам се с нашата подкрепа, ще се борят с тези изменения. Общините са на предна линия и от тях се иска промяна. Инфраструктурата и транспортната система трябва да преминат към по-добър обществен транспорт, саниране на сградите, подобряване на състоянието им, за да бъдат те по-екосъобразни. Надявам се, че инициативата няма да бъде само едно добро начало, от което е, няма да последва нищо, а ще доведе до конкретни резултати, които ще вдъхновят Европа и други части на света. Благодаря. Благодаря. Жари Вази. Много се радвам на тази инициатива. Когато тази година преживяхме много големи жеги. Още веднъж си дадахме сметка, че големите градове са тези, които страдат най-много. Тоест, големите градове трябва да бъдат озеленени, да се съдат повече растения с цел намаляване на температурата и увеличаване на биологичното разнообразие. Също така и за да има по-добър филтър за микрочастиците. През 2019 година във Франция бе забранена употребата на пестициди в града и сме свидетели на много по а, на, а, разрастване на популациите на пчели. А, също, също, но там проблемите са по-скоро малко с а, птиците. Но проблема на големите градове е а, мрежата 5G. Големите градове са свързани в мрежа и тази, тази свръзка е много много, много сложна и води до мултиплициране на антените и присъствието на астените. Ако обаче имаме достатъчно дървета, те ще спрат 90, до, до 90% от е, свръзката с 5G. Така че трябва много да се внимава. От една страна искаме да озелениме градовете, от друга страна искаме да има пълна свързаност и покритие. Госпожа Вилануева Руис. Благодаря, господин пред председател на КОП 25 е трябва, КОП 25 трябваше да се е, състои в е, Чили, но президента Пиня да реши да води война срещу своя народ и е, срещата трябваше да се през, премести в Мадрид. До сега сме свидетели на липса на им амбиции от страна на много страни, включително и на желанието на Съединените щати, Сирия и Никарагуа да се оттеглят от споразумението. Нека не забравяме също така, че сме свидетели на мултиплициране на смъртните случаи следствие на лошият и замърсен въздух в големите градове. И че и от друга страна 100 предприятия в света са отговорни за около 80% от емисиите в света. Сега е момента на КОП 2025 да се прекрати това да се, да се постигне по-добро качество на въздуха чрез промени в системите на транспорт, тъй като Нека не забравяме от друга страна, че транспорта е, е необходим, защото хората трябва да ходят да работят все по-далече и все по-далече. И търговските, търговските центрове се строят все по-далече и по-далече от, от, града, от градо, градовете. По този начин се а, разрушават и се ликвидират малките предприятия и търгови в града. Така че много, много, много, много е важно да се насърчават зелени площи в градовете и кварталите. За и борбата за климата е политик, е политическа борба. Нека не забравяме, че пред смъртта и замърсяването всички сме равни. Um, Благодаря. I would like to invite from the Commission as uh, Claudia Fusco, Pure благодаря. Давам думата на комисията, ако представителя е тук. Много ви благодаря за предоставената възможност, както и за предложението. Вярваме, че в сегашната политическа обстановка още по-актуална става инициативата – на фона на борбата с измененията на климата и опазването на околната среда. Това, което чухме от госпожа Шалдемозе, например. Извънредното положение се наблюдава именно в градовете, както тук посочи някой от ораторите. Именно общините, кметовете е, трябва да посрещнат е, предизвикателството и те го правят. Тоест, говорим за инициатива, която се основава на вече постигнатото, благодарение на инициативите на кметовете и подкрепата на Европейската комисия. С Европейския дневен ред изграждаме и наша програма Награда за най-зелена европейска столица. Това е не само символ, това е израз на подкрепа на усилията на кметовете за екологизация. В рамките на зеления курс ние ще продължим да работим по тази цел. Озеленяването, е, биоразнообразието придобиват все по-голямо значение. Вие го подчертахте, но ние мислим дори за нещо още по-амбициозно – ние предлагаме една нова стратегия за биологичното разнообразие. Още в първите 100 дни от е, мандата ще бъде представена. Колегите работят усилено по нея. Е, говорим не само за опазване, но и за възстановяване на биологичното разнообразие, което ще е основна тема е, за работа на комисията. Също така, работим и по въпроса за мобилността и намаляването на емисиите. Емисиите не само на въглероден диоксид, но и емисиите шум, защото е, шумът се отразява крайно неблагоприятно на здравето на гражданите. Инициативата цяла година да бъде посветена на по-зелените градове е съзвучна с работата на комисията. Тази европейска година трябва да бъде добре планирана и подготвена. Искам да добавя и още нещо. Тук беше припомнено, че това е инициатива на неправителствена организация или неправителствени организации. Но ние работим с всички заинтересовани страни, не само НПО, но и граждани – както и бранша, защото ако искаме реална програма и промяна, трябва да работим заедно. Чрез организацията на кметовете, чрез Европейската мрежа на столиците също работим по този въпрос. За предложеното изменение е, можем само да изразим е, нашата благодарност. Е, това ще подкрепи изпълнението на инициативата. На ваше разположение сме за по-нататъчни разяснения. Благодаря. Благодаря. Сега сроковете. Крайен срок за внасяне на предложения за изменения 10 декември 11 часа гласуване в нашата комисия на 20 или 21 януари до година, гласуване в пленарната зала през февруари. Благодаря. Продължаваме с точка 30. Из... Решение 1313 е, на Европейския парламент и на е, съвета – по механизма за гражданска защита. За да представи темата и комисията, най-добре е да чуем първо комисията. Йоханес Люхнер е тук. Йоханес, разполагате с максимум 10 минути след това ще чуем нашия докладчик. Заповядайте. Благодаря за възможността да ви представя тази, това предложение. Причината е всъщност техническа. Защо е направено това предложение? Причината е многогодишната финансова рамка и а, това и със съответствието на това предложение с сроковете. Второ, виждате целият цялостния бюджет 27 милиона. Ние трябва да се впишеме в цялостната структура на МФР, една за вътрешната политика, една за външната. Бих искал да се спра на следното. Гражданската защита е споделена отговорност. Ние зависим до голяма степен от начина по, кол, по който държавите членки ще изпълнат бюджетните си задължения. С реформата на системата, която ще създаде допълнителни допълнителни възможности и капацитет в държавите членки, както и допълнителните операции по спасяване, води до увеличаване на бюджета. В действително в действителност всъщност поети задължения са кредити за поети задължения, но не и поети кредити за плащане. Така че все още не знаем какъв ще бъде изхода. Е, срока е следният. Надяваме се тристранните преговори да бъдат проведени през 2020 година. Е, смятаме, че няма да има много голямо разминаване относно глобалната сума и нашата цел е да приключим с тези преговори колкото се може по-бързо. Сега няколко ключови аспекти. Нуждаем се от подкрепата и то силната подкрепа на Европейският парламент поради някои държави искат да се здобият с допълнителни съоръжения, някои, например, самолети за борба с горски пожари, други с други съоръжения за издирване и спасяване някои от тези съоръжения просто не съществуват в Европа и съответно ще струват много скъпо. За тази цел вашата подкрепа ни е абсолютно необходимо. Също, също, също така средства за подготвяне на мероприятия, свързани с подготовката и е, осъзнаването на е, положението и възможността за спешно реагиране. Бих искал също така да кажа, че премехването на приложение едно не води до намаляване на средствата, тъй като е, средствата са прехвърлени към дейностите, свързани с превенция които представляват около 40% от цялата сума. Съвета обсъди всички тези проблеми подробно. Първо, възможността да се приспособят много, много годишните програми, тъй като а, а, Обяснихме на държавите членки, че начина по който се действа в момента не дава възможност за освояване на цялостно на годишните средства, така че би било добре да се извърши програмиране или планиране за няколко години напред, т.е. държавите членки да, да предложат многогодишни програми, като по този начин ще има по-ефективна работа в областта на превенцията и също време средствата ще се освояват по-лесно. Освен на многогодишните работни програми, е необходимо да се предвиди непряко управление – тъй като цялата система на, съф, на съфинансиране и придобиване на, на, добита, на, до, на допълнителни средства е много сложна. Самите държави членки ще трябва да организират а, много сложни тръжни процедури. И И ще се създа, ще, ще се... А, някои държави членки искаха създаване на допълнителна а, платформа, на един допълнителен административен капацитет в Брюксел. Ние смятаме обаче, че това не е необходимо е необходимо, тъй като органите на държавите членки се справят е, отлично. Някои държави членки смятат, че от е, средствата от транспортните разходи трябва да се финансират до 75%. Когато, примерно, се, се, е, се опитвахме да се пребориме с последиците от урагани в Мозамбик и на друго място, се оказа, че тази, тази система не а, проработи добре. Така че пред, пред, предложението е оперативните разходи да достигнат 75%. Комисията пред, това а, предложение и системата Галилео би могла в бъдеще и ще бъде използвана за подаване на сигнали в случай на спешност, на изваредни положения. За това обаче е необходимо да имаме координационни центрове в държавите членки. И органите на, за гражданска защита в отделните държави членки ще трябва е, да ни сигнализират е, съответните е, фокусни е, точки, за, за да може да, се, да има необходимият е, интерфейс. Като е необходимо държавите членки да направят това в разумни срокове. в заключение се обръщам към вашата комисия със следният е, призив. 40 и 5 милиона евро не бяха освоени тази година. Е, е, и Необходимо беше да се организират съответни тръжни процедури и така нататък, кое, което нещо не бе е, направено. Така че ще искаме е, до година държавите членки да излезат с е, прогнози и програми, за да бъдем сигурни, че ще се постигне пълно освояване на средствата на бюджета. Е, за, и, за, за, за, за да не се стигне е, до необходимост на намаляване на бюджета. Аз съм убеден, че с е, тези средства можем да постигнем много добри резултати и е, е необходимо да увеличиме реактивния капацитет, с който разполагаме в Европа. Вие казахте, че е, така много набързо ни представихте нещата, но някои проблеми трябва да бъдат е, обсъждани по-често. Е, ето, гражданската защита е нещо, което не обсъждаме достатъчно често. Благодаря ви. И въпреки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 благодаря за встъпителното слово на комисията. Участвах в досегашните преговори в качеството си на докладчик в Сянка. Трудни са преговорите с съвета, защото несъмнено Европа трябва да разполага с необходими инструментариум, за да се справи с последствията от природни бедствия и от аварии. Така стигнахме до общият европейски резерв Rescue с завишен относителен дял финансиране от Европейския съюз до 89%, в някои случаи до 100% финансиране от Европейския резерв. И ако една държава членка има нужда от помощ, то тогава тези средства и се предоставят на разположение – Европейският механизъм трябва да гарантира нито една държава членка, нито един гражданин да не остане без помощ. Използването на средства от Европейския фонд допълва и действието на националните средства. Успяхме да определим правомощията на комисията и в посока на превентивните действия за предотвратяване на природни бедствия. И ако една държава членка многократно се обръща за помощ от а, този резерв, то тогава Европейската комисия има възможност а, да предложи изпълнението на превентивни мерки, които ще намалят а, вероятността от настъпване на тежки последици от такива природни бедствия. Европейският резерв за гражданска защита, Rescue, предостави средства на Гърция, например, за остров Евбея, който остро се нуждаеше от спешна помощ и други проекти. И тук става дума не само за самолети или хеликоптери, които да се използват за гасене на пожари, но и много други мерки. От комисията вече чухме, че този инструмент може да използва всички мерки за повишаване на ефективността. 1 милиард 400 милиона са предвидени за следващия програмен е, период до 2027 година. И е, това е фактически инвестиция в бъдещето, защото е, те първа трябва да се намерят най-подходящите начини за противодействие на измененията на климата. Тук говорим за една добра възможност за защита на гражданите, за извличане на полки от миналото и за въвеждане на необходимите промени при следваща актуализация. А що се отнася до малко по-пристрастния подход на съвета, може да се каже, че все пак има положително отношение към тези инструменти – мисля, че можем да мислим и в по-широк план за солидарност не само в рамките на Европейския съюз, но и отвъд него с трети страни. Системата Галилео може да се използва за спасяване на граждани, изпаднали в бедствено положение или опасност. Според мен, трябва тази система да се използва от всички държави и членки. Имам един отрицателен пример от Гърция, от моята страна. Там имам непосредствен опит. След като години наред се обявява, че тази система ще задейства в Гърция, тя все още не работи – и независимо от е, честите природни бедствия в Гърция, тази система все още не работи и това е в ощърп на гражданите. Затова се обръщам и към колегите от другите политически групи, защото с общи усилия трябва да гарантираме пълноценното действие на механизма с всички необходими инструменти – в името на всички граждани и тяхната сигурност и безопасност. Благодаря. Не виждам Нуно Мело. От е, НП нека да чуем останалите групи. Николай Стефануц от е, групата Обнови Европа има думата. Hi. Um, I will act uh, on behalf of the Renew Group as shadow rapporteur. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от Renew. Поздравления за докладчика. Въпреки това не ми е много ясно кога трябва да вземем решение. Какъв е времевият график? На второ място съгласен съм с това, което бяхте казали за Rescue и за механизма. В контекста на МФР имахме много важен дебат, защото това, което имаме за, за тази инициатива, за, тази, за гражданската защита е много малко. И говорим е, за два-три хеликоптера тук, за няколко хора, които помагат тук и там и непрекъснато съкръщаваме, би трябвало да имаме силен бюджет за тези дейности и добре, добро обезпечаване с, обезпечаване с човешки ресурси. Сега за графика да кажа нещо, след което ще дам думата на докладчика да, да направи своите коментари. 10 декември, 11 часа, е крайният срок за измененията. Не, извинявайте, това не е вярно. Не, не, това беше нещо, което погледнах от предишната точка. 10 декември е датата, но това е датата за проекто доклада. А пък приемането ще бъде 20-21 януари, а 28 януари 11 часа е срока за изме... измененията. Маргарет Елкен не е тук. Силвия Сардоне. Благодаря. Системата за гражданска защита на европейско равнище ни беше представена като израз на солидарност между държавите членки. Но на пръв поглед, е, тук е, като че ли говорим за увеличаване е, на средствата от Европейския съюз. Но предоставят се средства за закупуване на хеликоптери и на други необходими средства – което а, означава, че фактически се финансира онова, което аз придобивам като собствен актив. А, няма ли да се купи повече, ако бъдат закупени такива средства от фондовете за общо ползване? но тук може би не съм съвсем наясно. Държавите членки имат своите отговорности за своите системи за гражданска защита. В Италия ми се струва, че това, което се прави е, е една истинска лудост. Искам да се обоснова с моите наблюдения, че така съгласни сме с всичко, стига в Италия да не се случат природни бедствия и да не се наложи да се задейства този механизъм. Ако това е в Германия, друг въпрос. Струва ми се, че е голяма грешка да се вторачваме само в националния суверенитет. Благодаря. Uh, e Мисля, че от ЕКР няма колега. Александър Вондра не е тук. Госпожа Конечна от ГОЕ. Тя не иска да се изкаже. Колеги, които да искат да вземат думата, моля, имате думата. Е, Благодаря. В района, от който съм, Имам наблюдения от механизма за гражданска защита и това е мотив за моето изказване. Италианската система за гражданска защита се създава още 66-та година след голямото земетресение в Фриоли Юлия и тогава се а, развива като една координирана система от областно вече на национално равнище. Госпожа Сардоне говори и за международното измерение, но ми се струва, че независимо от това дали има земетресение, дали се случва е, някакво такова катастрофално бедствие, като огромното земетресение в Албания преди няколко е, дни, в такива случаи е важно да имаме една добре е, действаща национална система, една сейзмологична служба, е, която непрекъснато се развива е, през е, годините. Колегата Сардоне е, говори за е, националните е, структури, е, същевременно и за наднационални структури. Може би е, тук отговорът ми е защо не, но е, националната държава носи а, е, своята отговорност за оперативния си а, е, център, за създаването а, е, на штаб, който да действа при такива бедствия. И тук аз се боя, че националната автономност, националният суверенитет не може да бъде споделен. И в заключение искам да кажа нещо важно – Живеем в среда, в която често а, говорим за положителните резултати, за ползване на бюджета. Никой в нашата система не взема нито една стотинка за своята доброволческа дейност. 100% от хората, които се включват, са доброволци – дали ще има същият дух една наднационална а, структура? Не бива а, да се отслаби способността ни да реагираме на природни бедствия, земетресения и други. Um, any, uh, Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, στην Ολομέλεια του Μαρτίου five... Господин председател, през марта ще гласуваме, а след това ще започнем преговорите. Но сега позволете ме да а, добавя нещо. Е, европейският механизъм няма да замести националните механизми и националните е, органи. Защо се създаде този европейски механизъм? През 2017 година Португалия поиска помощ от Европейският съюз но в, в, един, в един момент а, е, нямаше кой да координира и държавите не можеха да откликнат. Вследствие на това имаше стотина а, е, смъртни случая и а, е, господин Юнкер каза, че не можем да изпращаме а, съболезнования, трябва да изпращаме помощ. И за това бе. Да създаден един европейски механизъм, подплатен с 1 е, милиард и 400 милиона, за да може в случай на необходимост да помогнем на всяка държава членка, независимо от средствата, с които разполага тя и е, нейните възможности. И още нещо. Разбира се, че ще се сблъскаме с проблеми и продължим. Всички, които работеха по това досие, знаят какви са проблеми. Някои бяха и решени в хода на действие. Сега, цената на този механизъм в рамките на преговорите бе а, предложено държавата членка да, за, да заплати за средствата а, и технологиите или техническите средства, които а, и се предоставят, ако поиска помощ повече от три пъти в рамките на една година. Това беше отхвърлено, защото става дума за а, израз на солидарност А, към европейс... европейските народи по принцип. Благодаря. Ще дам думата на комисията след малко, но бих искал да дам думата на господин Лохнар. Нещо забравих. Искам да ви поканя в Центъра за координация при спешни ситуации Руи де съвсем близо до, до парламента. Нещо, което казах в началото. Компетенциите, това не са сподели, споделени, даже не са споделени компетенции, не става дума за създаване на супернационална компетентност. Това, което каза италианския колега, е гражданската защита в, Ита... в Италия, в Испания, във Франция са чудесни. Въпреки това има случаи, когато а, тези страни а, молят за взаимна помощ, защото не могат сами да се справят с природно бедствие. Ако погледнете един пример, например горските пожари – Харватия никога не е искала подкрепа за горските пожари, но ако искаме да имаме подкрепа, каквато усилие, което полага Харватия да се справи със своята катастрофа, трябва да се купят 56 допълнителни самолета. Така че тук става дума за ресурси, принадлежащи не на Европейския съюз, а на държавите членки. Ето, когато Швеция моли за помощ, могат италиански самолети да отидат в Швеция, когато обаче Рискът в южните държави е много висок и нито една държава не може да заеме а, самолети. Тогава настъпва специална ситуация, за която е необходимо да имаме резерв, за която е хубаво да имаме допълнително 10-15 самолета. Това е капацитет, който ще е допълнителен към националния капацитет. Ние не искаме да създаваме наднационални компетенции и капацитети. Това е един случай, в който може да, да действа европейското ниво. Друг случай е, където когато държава членка няма капацитет в Европа, нямаме гражданска защита, и, и орган, който да отговаря за гражданската защита. Няма и самолети, които да могат да евакуират много, много заразени лица. Е, няма и полеви болници. Ако има риск за катастрофа и няма капацитет, то тогава решението да се закупят колективно ресурси е по-добро, отколкото държавата членка да се справя сама. И така, какво би трябвало да се направи като Европа, за да станат нещата по-ефтини за държавите членки и въпреки това системата да функционира ефективно. Това би било по-добре, отколкото държавите членки да, да купуват самостоятелно съоръженията. Това би спестило ресурси, време и усилия. Благодаря. И така, времевият график. До 10 декември трябва да е готов проект от доклада. Тогава Обсъждането ще стане на 20-21 януари. Срокът за изменение 28 е януари, 11 часа и гласуването в комисия ще е на 5 март, а на 30 март ще се, ще се приеме доклада в пленарната зала. Въпрос уточняващ въпрос. Да, една много кратка реплика и пояснение. Благодаря на комисията за много изчерпателния подход към темата. Това виждаме в документа. Репликата е към докладчика, който очевидно е, не се е запознал с документа достатъчно. Италия и а, Португалия са двете държави членки, а, в които през август а, възникнаха проблеми с а, горските а, пожари. И а, за това а, мисля, че тук давам един важен аргумент и а, не бива а, тук да а, говорим погрешно за държави членки, за които не сме запознати с случая. Благодаря. Извинявайте, имахме дискусията, имахме дебата, колегите можаха да се изкажат. Докладчикът иска съвсем накратко думата. Надявам се да се изяснат нещата, но ще има още възможности за обсъждане на съдържанието. I said for the disaster in 2017 when 100 people died, not in two... През 17-та загубиха живота си 100, 100 човека, не през 2018-та. Добре, на следващата, преди да минем по-нататък, искам да поздравя с добре дошли гости, гости на от Румъния, представители на местните власти. Добре дошли. Надявам се да видите, че Работим много конструктивно тук в Европейския парламент. Връзката с местните власти за нас е много важна. We now move... Сега преминаваме към 31 точка. Това е обмен на мнение с комисията по работен документ за оценката на законодателството, свързано с кръвта, тъканта и клетките. Смятам, мисля, че имаме презентация от страна на комисията. Поканили сме заместник директора на Генерална дирекция здравеопазване, господин Сейшел. Моля въведете ни в материята. Thank you. Um... Благодаря. Имаме презентацията. Преди да говоря за оценката и законодателството, хубаво е за момент да си помислим за приложното поле на законодателството. Е, за 25 милиона трансфузии на година на кръв се случват в Европейския съюз. Същото законодателство покрива и, и трансфера на 8 милиона литра на година. Плазмата е много важен продукт за различни за различни лекарствени продукти. Тук се има предвид три вида терапии. най-напред клетките от гръбначния мозък те се използват за третиране на рака на кръвта, на левкемията, репродук... ставаше дума за стволните клетки, репродуктивни клетки. О... Тук говорим за над 800 цикъла третиране на година. Третиране става, тук става дума и за третиране на различни форми на слепота. Законодателството осигурява качеството на тъканта, клетките и кръвта и продуктите. Да кажа няколко думи за историята. През 80-те и 90-те години преживяхме кризи. Много от вас изпомнят кризата с ПИН, с ам, Кройцфелд и Якоб, където също трябваше да има терапия с тъкани. Вследствие на тези реакции бе създадено това законодателството и то не само законодателството, а високите стандарти за сигурност и качество, ко... стандарти, които са залегнали в член 1 на... от договора за функционирането на Европейския съюз. Законодателството за кръвта и за тъканите задават систематична мрежа от стандарти, включително и е, въпроси за от етично естество. Тези стандарти обаче се, са зададени на национално равнище. Става дума за преноса на тъкан и кръв от тялото на донора към тялото на пациента. През 2002 година стандартите за кръв и тъкан бяха приети в директивата 2004-203. Някои от вас може да са дарявали кръв и знаят първите стъпки какви са, но последващите стъпки стават все по-важни. Сега да говоря за оценката. Основният въпрос, който се опитваме да, на който се опитваме да отговорим е до каква степен директивите, които са вече на 50 години, са все още годни за осигуряване на качеството на кръвта и тъканите. Тези директиви трябва да са не само годни за приложение в момента, но и за бъдеще. Ние оценихме законодателството за две години, включително проведохме публична консултация, получихме 200 отговора от заинтересованите страни. Освен това имахме много добри дискусии с, асоциации на донорите, на пациентите, на, на асоциации на от бизнеса, говорихме с релевантните агенции на Европейския съюз, Агенцията по лекарствата и Центъра за профилактика и контрол на заболяванията. Говорихме и с комисията, оценихме докладите на комисията, Комисията проведе и външно изследване, е, проведе интервюта с експерти и организира конференции, две конференции с участието на заинтересованите страни. Последната беше на 28 октомври, където представихме нашите резултати. Енви също присъстваше на тази конференция. Добрата новина е, че европейското законодателство дава резултати. Не виждаме криза при трансфер на кръв и тъкани. Въпреки зика вируса и други огнища на сериозни заболявания. Е, докладите покриват. Докладите говорят за това, че а, поносимостта и приемането на кръв и тъкани от страна на пациентите е добро. Стандартите се спазват. И така, някои опасения при нашата, при нашата оценка. Най-напред – някои от техническите разпоредби трябва да бъдат модернизирани. Те са остарели. Секторът се развива много бързо. Има нови рискове. Има развитие на обществото. От друга страна, законодателството е много подробно и е много трудно да бъде променено. Законодателството не покрива някои нови терапии, като, например, фекална трансплантация. Освен това, някои разпоредби не регулират биосектора на кръвна и тъканна трансплантация. Но тези сектори са и в... За тези сектори има нужда и от национално законодателство има нужда от двогодишна оценка. Тя не бива да почива на оценката на риска. Има нужда и от допълнително оточнение. На следващо място, някои граждани не са защитени адекватно, донорите трябва да бъдат защитени, нараства търговски интерес към тях, има разпоредби за защита на донорите. Има нужда и от регистрация на деца с сериозни заболявания и от нужда от трансплантация на кръв, тъкани и клетки. Иновативните терапии изискват иновативни лицензии – това е нарастващо предизвикателство, като се има предвид развитието на областта. Много иновации са трансгранични иновации, могат да бъдат описани като интегрирани технологии. Тук трябва да имаме по-ясни, по-ясно отграничаване от сродни сектори. И на следващо място – трябва да се осигури ефективността на процедурите. Оказва се, че зависимостта от плазма от САЩ е много голяма. Трябва да имаме и, да, да имаме и по-голяма готовност за кризисни ситуации. Законодателството тук трябва да се заостри. Допълнителни подробности са на лице. На този адрес може да ги видите. Това са основните заключения на нашата оценка по кръвна тъкана и клетъчна трансплантация. Комисията изрази някои от своите опасения, свързани с законодателството. Това са основните елементи които ще са важни за следващите стъпки, предприяти от комисията за подобряване на законодателството. Благодаря. Uh, Благодаря, това беше много задълбочено представяне на това каква е ситуацията, какви са трудностите. И ясно е, че трябва да имаме обществено доверие в системата. Преди да дам думата за въпроси, ще дам думата на представители на политическите групи. Господин Ланге, искате ли да замерите Петър Лизе? Да, ще се опитам. Um, um, Well, actually... Виждаме, видяхме описаните от комисията трудности. Настоящето законодателство иска да осигури е, качеството на материала. Много от въпросите са от етично естество. Достъпността до материала зависи от националните избори. Дали а, имаме на разположение донори или, или дали имаме система, която управлява донорството. Моят въпрос е какво смята комисията, каква система би предложила тя? Трансграничният аспект на следващо място какъв обем тъкан и клетки се, са предмет на транс, тран, трансгранични трансплантации. Тоест, кога капацитет има в една държава членка, а търсенето е в друга държава членка, Използват ли се трансграничните трансплантации оптимално? И на следващо място, донорството на, на определени клетки трябва да е доброволно. В Испания, например, вие като жена има такса от 500 евро за, дони... за, дон... за дониране на яйцеклетка. В е, Холандия това не е така. Е, това е доста голяма сума за донора. Наличието или липсата на тази сума е голяма разлика между държавите членки. Николас Гонсалес Серзарес. Благодаря, господин председател. Това, което каза комисията, е, че Имаме две директиви в Европа, в които са включени много от тези елементи, но тук не става дума само за сигурност, безопасност, защото много от болестите, които се разпространяват по нашия континент, са нови и трябва да има по-стриктен контрол. Сега има и етични аспекти които ни тревожат. Как се, как се използва а, майчиното мляко, как се из, а, то, събира то, как се колекти, събира и как се превръща в търговски продукт за а, деца преждевременно родени, за да и по какъв начин може то да, из, да измести или да допълни майчиното мляко. И така, как, какъв е тър, търговски аспект на въпроса? То, това мляко първо се а, е, събира, след това се превръща в а, пудра, млечна пудра или млечен прах и след това се предоставя на преждевременно родени в болниците. А, дали това, този продукт ще бъде включен в някаква нова директива и още нещо? А, това, което споменахте за яйцеклетките в Испания. Да, да, в Испания е така, но има и други страни, е, в които се е, е, плаща на донора, на кръвния донор и на донора за други клетки или тъкани или кръв. Госпожа Триелюнуах. Благодаря, господин председател. Но не сме многобройни. Затова и аз искам да задам няколко въпроса на заместник генералния директор. Вашето експозе беше много ясно и, и ни предоставихте много информация. Що се отнася до плазмата? много европейски пациенти, които е, страдат от автоимунни болести, трябва, имат нужда от плазма. И да можем да откликнем на техните нужди е проблем. Проблем за публичното, общественото здравеопазване. И се, и се стигна до заключението, че Европейският съюз зависи от внос на големи количества плазма от САЩ. Тази зависимост може да се сблъска с прекратяване на предлагането, така че трябва да се вземат мерки. Аз съм от Франция, където донорството на, на кръв е безплатно и доброволно. Разбирам, че в други страни има различни модели, но какви мерки предвиждате за увеличаване на количествата плазма, за да не сме вече зависими от Съединените щати, като разбира се, се запазат и двата модела. А, вие също така казахте, че и промените в климата водат до промени в заболеваността и идването в Европа на а, комари, зика или други. В, а, в моя град беше открита епидемия на бяса и не можеше да се извършат преливания на кръв по птини за предпазливост. Какви а, мерки могат да се вземат за това а, развитие на нещата? Днес а, един а, пациент или по-скоро роднина на пациент ме попита как ще се разпределят стволови клетки от гръбначния мозък между различните държави членки, за да може да се лекуват левкемиите. Какво можем да предвидиме за страните, в които няма такива запаси или не са, не са предприемани мерки за е, събиране и е, създаване на банки, за да има по-голяма солидарност. Не виждам другите координатори. Господин Вонда. Госпожа Младе Господин Стефаното. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че поздравихте бъдещите представители на местните органи на властта. Зарадвам се, че те ще бъдат сред нас, за да обсъдим този важен въпрос. Ще говоря румънски. Преди една сте, седмица госпожа Естела Каракирец беше тук сред нас и разговаряхме за всички проблеми, свързани с здравеопазването в Европейският съюз. Но европейските европейските граждани не знаят какво се случва тук и имат много големи очаквания. В а, моята страна, Румъния, е, здравеопазването и проблемите с здравето са на пето място а, е, сред тревогите на румънците. Те, не, те смятат, че Европейският съюз трябва да направи нещо и да се погрижи за тяхното здраве. Е, госпожа Вероник Триеленуар каза, че трябва да има някаква система за подпомагане. През 2017 и 2018, знаете, че моята страна а, поиска помощ, защото ни липсваше им, а, имуноглобулин. Преди един месец след, след, един месец, след един месец ще отбележиме годишнина на, един, на една трагедия. Ставаш, ставаше дума, ако си спомняте, за, за един пожар в една в, един, в една дискотека. И тогава се сещаме за проблемите, които имаме. Така че ще трябва да гласим, да, да следим от близо всичко, което е свързано с гражданската защита, механизма и особено неговите здравословни аспекти, аспекти свързани с здравето. До тогава ще, ще такъв случай ще, помогна, ще помоля на господин Сешел да отговори на зададените ни въпроси. Няма друг. Um, um Uh, Благодаря ви. Много от темите имат не само а, измерения по отношение на качеството и безопасността, но и етични и други измерения. И ако искаме комплексен подход, то тогава ни трябва едно съчетание от мерки. Мерки на европейско равнище, но и подкрепящи мерки на национално равнище. И комисията ще обмисли именно такъв подход. Беше поставен въпрос за трансграничното измерение. Наистина, това беше основен стимул за приемането на законодателството още при неговото създаване, като много важна тема – е, имаме общи правила именно поради тази причина. Навсякъде в Европа да се прилагат едни и същи стандарти за качество и безопасност. Но така стигам до втория въпрос за оценката. Разполагат ли държавите членки с достатъчен капацитет да прилагат общите правила? От оценката проличават е, значителни разминавания в капацитета по този въпрос трябва да се работи. Тук трябва да работим в много тясно сътрудничество с съвета на Европа, който е извършил много работа по темата, включително и по етичните аспекти. Съветът, разбира се, извършва свои собствени проучвания. Така, отговарям на въпроса за статистиката. Съветът на Европа е много ангажиран с събирането и представянето на статистика и то в динамичен модел. Но така или иначе, мобилността се увеличава. Платено или безплатно донорство на кръв, тъкани и клетки – във всички държави е, членки е, се казва, че принципа на доброволност се спазва навсякъде, но има и някои местни специфични особености и национални подходи, които също са разбираеми, като имаме предвид различията между отделните страни и специфичните им изисквания. В оценката на законодателството беше поставен въпроса за закрилата на дарителя в зависимост от моделите, прилагани в държавите членки. Навсякъде беше посочено, че закрилата на дарителите трябва да се укрепи, за да може да се постигне само достатъчно осигуряване на, на ресурси самостоятелно във всички случаи трябва да се прилагат и общата система. Майчината кърма е въпрос, който е извън приложното поле на действащата нормативна уредба и категорично трябва да се занимаем с този въпрос, така че законодателството да не изостава от темповете на нашите времена. А и за фекалните трансплантации, които са една по-нова технология, също трябва да се помисли. Кръвната плазма е жизнено важен медицински продукт – и все по-често се използва като суровина за различни лечебни средства. Около половината от плазмата, от която се нуждаем, се внася от САЩ. Ето защо сме далеч от възможност за задоволяване на потребностите с собствени ресурси. Нито една държава членка не може да каже, че изцяло разчита на местни ресурси и не внася плазма. Когато укрепваме закрилата на дарителството, трябва да стимулираме кръводаряването трябва да знаят гражданите, че се дарява не само кръв, но и плазма по-познати са им кръводарителските акции, но плазма също може да се дарява. Трябва да се повиши ефективността на употребата на плазмата, за да могат да се извлекат конкретни вещества от плазмата и да може повече реципиенти да ползват дарената плазма. новите патогени, новите заболявания, свързани с измененията на климата, но и други фактори, са основен рисков фактор. Много е, заболявания се предават по кръвен път и това, между другото, е още една причина ние да настояваме на задоволяване на потребностите със собствени ресурси. Поради географското си разположение, Съединените щати са изложени на по-голям риск от Зика, например, в сравнение с Европа. Ето, още една причина да настояваме за опора в собствените сили за задоволяване на потребностите. Необходимо е засилване на надзорната дейност, за да, не, за да се предотврати този риск. Технологията, науката се развиват, за да може плазмата да бъде защитена по различни начини, включително и чрез извеждане на патогените и другите болестотворни организми в кръвта има големи различия в данните и това отново е свързано с различния капацитет на държавите членки. Капацитет означава и способност надежно да се събират достоверни данни, които да гарантират пълен контрол на положението – като имаме предвид тази констатация, направена в е, хода на оценката, трябва да видим как ще бъде укрепен капацитета. Благодаря. Thank you very much. Uh, I'm going to abuse the chair just благодаря. Ще злоупотребя с председателското място да ви задам един въпрос, който забравих. Тук обсъждаме дали искаме да направим доклад по собствена инициатива. Дали ще има законодателно предложение от страна на комисията, което ще обесмисли такъв доклад или имате други намерения? До какви ще са следващите стъпки, които ще предприеме комисията? Разбирам, че тя току-що встъпи в длъжност, но все пак каква е ориентацията е? Само от три дена работи е, новия състав на комисията. Не мога да се ангажирам с конкретни срокове. Мисля, че вече разполагаме с богата информация, за да може да бъде добре обосновано е, решението за по-нататъчните действия. А тук имаме връзка и с други приоритети, като например осигуряването на най-важните лекарства. Комисаря Кириакидес написа писмо в тази връзка. Плазмата, кръвните продукти, е, клет, клетките са изходен е, материал за голям брой лечения или производство е, на лекарствени средства. Ето защо първата стъпка е да се гарантират доставките и количествено, и качествено, и по отношение на безопасността. Това е важно защото тук имаме връзка и с следващи терапии или лекарства. Ако в началото не бъде премахнат риска, то тогава той ще се умножава в следващите етапи от веригата. Но мисля, че ние разполагаме с всички необходими елементи, за да бъде взето политическото решение. Благодаря. Звучи насърчително ще изчакаме да видим какви ще са политическите решения. Много ви благодаря за присъствието днес. Няма повече съобщения. Някой иска ли да вземе думата по точка разни? Видимо не. Тогава следващото ни заседание е на 16 декември извънредно заседание в Страсбург на 16 и след това евентуално 9 януари, но още не сме сигурни дали това ще е възможно. Не е изключено то да бъде отменено. Дълъг ден беше днес, започнахме в 9.30. Благодаря на всички, които издържаха целия ден. Благодаря и на гостите ни. Надявам се, че ви беше интересно и че е, се запознахте с нашата работа. Благодаря на е, секретарията и на преводачите, а пък и завършваме малко по-рано от превиденото. Това винаги е приятно. Да, Приятна да, вечер.